Doamnă președintă! Председателят. Good afternoon, colleagues. So the sitting is resumed. Подновяваме заседанието. Най-напред е, трябва да ви осведомя, че протоколът е, от вчерашното заседание